Meine Damen und Herren, bitte Platz zu nehmen. Ich Уважаеми дами и господа, моля да заемете местата си. Нека дадем малко време на журналистите. Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, darf Sie sehr herzlich zu der heutigen vormittägigen. Уважаеми дами и господа, нека открия днешното заседание. Много ми е приятно, че госпожа Могерини е с нас днес. Тя ще говори за италианското председателство на Европейския съюз, ще очертае външната политика – Така или иначе, доколкото разбирам, госпожа Мокерини също така ще говори и за проявата в Гимних. Знаете, че там се проведе среща миналия уикенд. Предполагам, че госпожа Могерини ще представи и двата въпроса, няма да ги разделя, тъй като има общи точки. Ако ми позволите, ще направя един коментар. На първо място искам да поздравя госпожа Могерини с избирането и мината седмица. Честито! Също така, госпожо Могерини, нека ви убедя, че вашето изслушване ще бъде проведено много сериозно от парламента, ще последва дебат и ще се изпълни цялата предвидена процедура. Така или иначе, мисля, че има съгласие с вашата кандидатура и се надяваме в бъдеще да работим добре заедно. На второ място. Бих искал да отбележа, че няма да има време за въпроси. Защото в крайна сметка въпросите правят изслушването ненужно. Целта на днешната среща не е да говорим за бъдещето на госпожа Могерини, с оглед на нейната позиция, ние ще говорим за италианското председателство на Европейския съюз. Това е нашата тема. Заповядайте, госпожо Могерини. Благодаря ви на немски. Мога само да кажа Данке Шойн. За съжаление, но ви обещавам, че може би ще започна да работя и по немския си. Много хубаво, казва господин Брок, и аз ще подобря английския си. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички, които са в залата. Както и вие отбелязахте, след няколко седмици предстои изслушване. Не само вие се отнасяте много сериозно, а също се отнася много сериозно, тъй като това изслушване е от ключово значение. Освен това, по този начин се отчита и ролята на Европейския парламент. Напълно съм съгласна с вас, господин председател. Днес няма да говорим по изслушването, днес ще представя приоритетите на италианското председателство, ще представя и срещата в Гимних от миналия петък и събота. Първо, нека кажа обаче, че Наистина предстои изслушване и ако след това парламентът потвърди моето назначение, ще разчитам не само на добро сътрудничество, но и на много чести срещи с вас. 16 пъти бях в италианския парламент в качеството си на италиански външен министр за последните 6 месеца. Винаги много ми е харесвала работата с колегите от парламента. Освен това, ето тук виждам и стари колеги от Парламентарната асамблея на НАТО, на съвета на Европа. Нека кажа и още нещо. Когато за първи път започнах да идвам в Брюксел, тази сграда още не беше построена – и за мен трябва да кажа, че връщането в тази институция е много емоционален момент, защото ми напомня за началото. И ако парламентът приеме моето назначение, това ще бъде и началото на едно добро сътрудничество в бъдеще. Разбира се, ще имаме възможност в бъдеще и да обсъдим конкретната изява на това сътрудничество. Priorities of the Italian presidency and also report of the GIMNIC. Um... Така или иначе, нека говоря за проявата Гимних, ще говоря и за приоритетите на италианското председателство, Знаете много добре, че групата ГИНИх е неофициална, няма заключения от официален характер. По-скоро това е стратегически начин министрите да обсъдят помежду си основните стратегически дългосрочни въпроси. Принципно Като се има предвид естеството на проявата, нямаше необходимост тя да бъде оповестявана, но нека кажа кои са основните предложения от наша страна. Ние ги представихме с оглед на бъдещата работа. На първо място разгледахме това, което е много важно за европейците. Ние сме заобградени от конфликти. Ще започна с ИДИЛ, конфликта в Сирия, в Ирак и съответно много драматичните последствия за стабилността, що се отнася до възможността ни да приемаме бежанци, да не говорим за военната заплаха, за страни като Ливан и Йордания. Говорихме по тези въпроси и на съвета на външните министри на 15 август. Знаете, че като председателство настояхме да се свика спешно този съвет, тъй като беше важно да се даде европейски отговор. Тук става дума за различни мълцинства, християни и други в страната, които са изложени на опасности. Говорихме за това, че ни трябва политически подход в Ирак. Трябва да се мисли за съставянето на правителство, обединяващо всички групи в обществото. Освен това, е важно да се съгласува хуманитарната помощ от Европейския съюз и да се мисли за европейска рамка. Също така трябва да се има предвид, че някои държави е, вече предприеха инициативи и за военна помощ, особено срещу ИДИЛ в Ирак. Най-общо казано обаче, ние разговаряхме стратегически. Как да подходим регионално? Основната тема беше свързана с работата на място. Тук италианското председателство може да помогне със своя опит има ключови участници на регионално ниво, които могат да ни помогнат в Ирак и в Сирия. Освен това, трябва да търсим общите интереси, когато се борим срещу заплахите. Имаме нов специален пратеник на ООН в Сирия, Стефан Бенистура, който има дълга дипломатическа кариера и е от Швеция мисля, че ще започне работа по време на сегашното председателство и ще търси именно стратегически решения на кризата. Много е важно да не се стига до сблъсък на цивилизациите и религиите. Това не е в наш интерес защото, както виждаме, Идил злоупотребява именно с религията. Говорихме и за Либия. Бернардино Леон, на който искам да пожелая успех, беше назначен за нов специален пратеник на ОНЕ в Либия вчера. Така или иначе, тук е важно да обсъдим новата ни роля. Либия е много важна стратегически за сигурността на Европейския съюз, не само на южната част от Европа. Либия е важна за енергийната сигурност, миграционните потоци и стабилността на региона. Самата аз съм на мнение, че това е може би едно от най-важните предизвикателства. Друг въпрос беше мирният процес в Близкия изток с три основни въпроса. Как прекратяването на огъня да доведе до политически процес и съответно решение – на проблема и край на конфликта. Това е важно, за да може прекратяването на огъня не само да е устойчиво, а и да не стане така, че 10-12 месеца по-късно да имаме нов конфликт. Струва ми се, че тук ако мислим стратегически, пак трябва да си дадем сметка, че има голямо предизвикателство. Важно е да се мисли за ролята на Европейския съюз в възстановяването на газа и разбира се, не може да я възстановим и след това всичко да бъде разрушено. Тук е предвидена донорска конференция, но ролята на Европейския съюз би трябвало да бъде и политическа. И ще видим какво можем да направим в Газа. Ще работим и с правителството на Обама. Това, което ни притеснява през последните месеци и седмици, разбира се, е и напрежението между Русия и Украина. Вие участвахте в дебата на групата Гимних. Ние проведохме много ползотворен дебат за това каква да бъде стратегията ни. Журналистите биха описали този дебат като оживен, сигурно, но така или иначе всички бяха съгласни, че Европа трябва да бъде едина и обединена. Това е основният резултат от разискванията. Ясно е, че Основните решения бяха взети от заседанието на съвета събота вечерта Оттам имаме и заключенията на съвета. Наша отговорност ще бъде да ги изпълним. Корепер вече проведе своето заседание по изпълнението на точка 12 от заключенията, която предвижда допълнителни санкции в 4 отрасъла. Финансовия сектор, въоръжението, технологиите, работата с хората и институциите. Корепер отново ще заседава утре, четвъртък и петък, за да се финализират действията. Говорихме за Украина и Русия, както казах, и това беше отразено в заключенията на Сител много добре. Принципно бяха очертани основните политически позиции. Прекратяване на огъня от двете страни, което да е устойчиво, контрол на границите, спиране на движението на оръжие и въоръжени, освобождаване на заложниците – неограничен достъп до мястото на разбиване на самолета. И това е важно не само за жертвите, много от тях бяха от Холандия, както знаете, важно е за всички нас. Тъй като крайна сметка именно свалянето на този самолет превърна кризата в Украина в световна криза. Твърде много страни бяха засегнати, имаше двама загинали граждани на Италия, така че тук нашия дълг е не само политически, но и морален. Нека ви напомня и тристранните разговори, които предстоят е с Украина, Русия разговори по енергетиката и споразумението за асоцииране. Нека също така не забравяме и работата на международните организации, които трябва да следват основните хуманитарни принципи. Така или иначе, трябва да отчетем и мерките на комисията за стабилизиране на пазара на храни и селско-стопански изделия. На 5 септември ние сме свикали среща на министрите по този въпрос. Ясно е, както това е отразено и в заключенията на съвета и обсъдихме в групата в Гимних, ясно е, че ни трябва устойчиво политическо решение възоснова на принципите, които винаги сме защитавали – и които сме заявили още в началото на председателството си. Кризата се задълбочава, но ние настояваме на украинския суверенитет и териториална цялост. Нека премина към приоритетите на италианското председателство. Предполагам, че доста време вече говорих. Първо ще ви е, кажа нещо. Когато бях в Швейцария преди няколко месеца през юни, много добър мой приятел и колега, министър на външните работи на Швейцария, говорихме за председателството на, на ОССЕ и приоритетите. Ние излязохме с те излязоха с текст, прочетете го, но няма и дума за приоритетите на свързани с е, Украина. Не искам да кажа, че те не са свързани с е, реалността, но е, когато имаме предвид някакви приоритети, те са своего рода в нашите представи, какво се случва в реалността е нещо съвсем различно. И е, когато става дума за приоритетите на нашето председателство, италианското, искам да спомена, че всъщност става дума за приоритети на три последователни председателства. Ние започнахме работа с е, Латвия, за да има и някаква приемственост в рамките на тази година и половина, е, за да подготвиме и работата на срещата на върха в Рига. Е, Работихме и с колегите от Люксембург и с другите ни колеги от министри на външните работи по темата Молдова. Започна да обсъждаме срещата на върха в Рига с правителството на Молдова и в края на краищата, според мен, основното предизвикателство на нашето председателство и на трите председателства – и е да работим за изпълняване на споразумението за сътрудничество не само с Молдова, но и Грузия и Украина и също подкрепа за реформите там. Програмата предполагам, че ви е раздадена. Там се предвиждат много неща, свързани с темата външни работи. Знаете, че ролята на председателството е да подкрепя върховния представител на Европейския съюз в неговите усилия. И ние очертаваме някои области, които за нас са приоритетни. Ще спомена само няколко, не защото те са по-важни за нас, а просто защото като че ли не се набиват толкова много на очи като имайте предвид, че нашата роля не е да изпълняваме тези неща, а да подкрепяме инициативите на върховния представител. Първо дейността по е, човешки права подкрепа на религиозните е, малцинства и защита на религиозните свободи. Знаете колко щекотлива е тази тема. Работа по забраната на смъртната присъда. Италия винаги води в това отношение и ще продължи да действа в това отношение и като председател на Европейския съюз. Искам да спомена и правата на жените – и борбата срещу насилието срещу жените и домашното насилие. Ще имаме възможност по време на председателството, от тогава ще влезе в сила конвенцията от Истанбул и ще организираме в Рим среща по борбата с насилието срещу жените. А, един въпрос, който е в нашите компетенции. Знаете, че Италия винаги исторически се застъпва за разширяването на Европейския съюз. И е, за нас е, така това е в сърцето на европейския проект. Още от самото начало бе необходимо да има разширяване, за да се укрепи мера на континента, после за да се обедини е, Европа след края на студената война. А сега 500 милиона в един глобализиран свят, ние считаме, че разширяването е един ефективен инструмент за това ние да можем да имаме не само регионална и световна роля. Подкрепяме разширяването не само е, по тези причини, но и защото е, светът не стои в неизменящо се състояние, непрекъснато се случват кризи и конфликти. И страните, които се очаква да влязат в процеса или в момента са процес на разширяване, с единствения начин да се гарантира консолидацията на демокрацията и е, мирния процес пета година, вече ще честваме петата годишнина от присъединяването на България и Румъния и смятам, че на всички е ясно колко силна е предобразуващата сила на раз, разширяването. Става дума също и за нашия авторитет, нашия имидж. Когато е, ние работиме за разширяване и то добросъвестно, не означава, че искаме автоматично да ускорим процеса. Във всички случаи трябва да се изисква изпълняването на политически реформи и то прилагането на тези реформи, не само вземането на решения за тях, защото сме запознати добре с е, примери, че е много по-трудно да се изпълняват реформите, отколкото да се вземат решения за това от страна на Европейския съюз сме убедени, че след като вече има взети решения за реформи, след като те са приложени, тогава вече трябва да се върви напред и с процеса на разширяване, за да се запази доверието в Европейския съюз. За нас също така разширяването има и своето стратегическо значение. По време на първото първият месец от нашето председателство аз направих е, посещение в във всички страни от Западните Балкани можем да ви дадем е, мнение за това какво може да се направи във всяка една отделна страна, защото всяка една от тях е с различно политическо е, състояние в момента. Някои са в процес на избори, в други предстоят избори, е, в е, ясно е какво може да се направи, за да излезем с конкретни резултати. Също посрещнах турския министр на външните работи през юли в Италия, за да видим как се развиват нещата с тях. Ще прескоча, защото нямам време подробно изложение за отделните страни. Само ще спомена, че според нас да вървим последователно в изпълнението на процеса на разширение е не само в интерес на отделните страни, които са в процес на присъединяване или се надяват, но е и в наш интерес като европейци и членове на Европейският съюз, за да осигуряваме стабилност, сигурност, економически просперитет и според мен това е и от наш интерес, но и наша отговорност. Благодаря ви, извинявам се, ако отнех твърде много време, следващия път ще се постарая. Искам да изслушам и въпроси от вас, разбира се, но и предложения. Благодаря. Колеги, колеги, Уважаеми колеги, 27 души пожелаха да вземат думата. Искам предварително да се извиня, че може би не всички ще я получат думата, тъй като ни разполагаме с достатъчно време за такъв дълъг списък на желащи. Ние ще започнем с координаторите. Те ще разполагат с по две минути. След това ще съкратим времето за изказване до една минута след което ще дадем думата на госпожа Могарини да отговори на поставените въпроси. Моля ви да се придържате към регламента за времето. Господин Преда. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожа министър, за направеното изказване. Аз ще се спра на приоритетите на италианското председателство. Радвам се, че разширяването е, е посочено като един от стратегическите приоритети. Италианските е, власти проявяват е, реализъм относно приоритетите си за тези 6 месеца, защото е ясно, че предвид на ситуацията не може е, да има сериозен напредък, така както очакват страните кандидатки. Това беше обща забележка. Имам два конкретни въпроса. Аз внимателно се запознах с вашата програма. Искам да разбера какви са конкретните инициативи, които ще бъдат предприяти от италианското председателство по отношение на Турция. и за представени от страна на Босна и Херцеговина на предложения за присъединяване. Благодаря ви за вниманието. Председателят говори извън микрофона. Grazie, signor Ministro, di essere. Господин Панцери, благодаря ви, госпожо министър. Ще бъда съвсем кратък. Както ви е известно, ние трябва да обмислим какви са геополитическите приоритети в Близкия изток и в Средиземноморския регион бяха допуснати доста грешки от държавите членки в е, Либия, например. Тероризмът, правата на човека, иммиграцията заемат все по-голямо място в е, външната политика на Европейския съюз и те са взаимно свързани. Съгласни ли сте с подобно мнение? Дали италианското председателство би могло да накара Европейския съюз да прояви по-голяма координираност на своите действия в тези области? Господин Танък, благодаря ви, госпожо министър. Поздравления за вашето назначение. Относно Западните Балкани, това е регион, който е добре познат на вашата страна. Имате дълга история. Как виждате възможността за деблокиране на преговорите с Македония? Наскоро Албания също стана страна кандидатка. Тя също е добре позната на Италия. Тя също се надява на преговори. Сърбия и Косово. Какво ще направите в допълнение на това, което беше направено от Кати Аштън за диалог между Белград и Прищина? Вие споменахте, че сте се срещнали наскоро с външният министр на Турция. Какво смятате за преговорите по Кипър? Дали можем да очакваме пробив в едните месеци? Относно пълното прилагане на споразумението за асоцииране на задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия, можете ли да коментирате също а, за това как, какво беше казано от Путин за държавността. И на последно място, по въпроса за Сирия, Ирак, ИДИЛ, кризата в Близки изток, стабилизирането на Йордания трябва да е приоритет и ДИЛ изглежда се стреми към допълнителната дестабилизация на тази страна. Как гледате на изявлението на президента Базани? за референдум за независимост на създаването на независим Курдистан. Вайгел. Господин Вайгел. Благодаря ви, господин председател. Добре дошла, госпожа министър. Вашето изказване беше проява на а, амбициозност. Моят въпрос се отнася по-скоро до отношенията с Русия. Някои твърдят, е, че вие сте твърде а, е, добронамерена спрямо Русия. Отношенията между Русия и Европейският съюз вървят в, а, е, към влушаване. Би било добре да се а, постигне положителен диалог с Русия, не само с руския цар, а, а и с гражданското общество. Якузо. Господин Якузо. Добро утро! След като се запознах с програмата на италианското председателство съм малко обезпокоен относно Украина. Как можете да говорите за процес на нормализация, вътрешна стабилизация, след като имаше по същество преврат в Украина. Има надигане и на крайната десница на екстремни сили. Формирането на украинското правителство беше също доста спорен въпрос. Дали политиката на Европейския съюз трябва да следва действията на някои правителства, които не спазват това, което се решава тук в Брюксел по въпросите на търговията. Госпожа Пилер. Благодаря, господин председател. Добре. Добре дошла, госпожа министър. За Либия е важно Европейския съюз да бъде все по-активен за намирането на решения. Бихте ли казали какво планирате? Споразумението за обратно приемане между Либия и Италия, смятате ли то да бъде спряно на този етап поради влушаването на ситуацията в Либия? И на следващо място, как най-добре можем да се борим срещу ИДИЛ, как може да стане това отвътре в Сирия? Как виждате нуждата да се работи в това отношение с президента Асата? И накрая за Приоритетите на тройката председателства. Аз се радвам, че се обръща особено внимание на правата на човека. Вие казахте също, че ще посетите всички държави от Западните Балкани. Искам да ви насърча по време на тези посещения да се спрете и на въпроса на ромските, за ромските малцинства. Благодаря. Бихте ли ми подали списъка? Господин Касталдо. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа министър, за днешното ви посещение. Що се отнася до Ливия, считам, че това е ключов въпрос и той трябва да бъде в центъра на вниманието на италианското председателство – В момента ние наблюдаваме, че много хора се налага да напускат страната. Някои губят живота си, извършвайки този преход. Какво считате за предприятите мерки от някои натовски държави. Смятате ли, че това е вярното решение или че това може да доведе до допълнителен хаос и влушаване на кризата в този регион? Относно политиката на разширяване, искам да се спра в частност на Турция. И искам да подчертая, че много от медиите подчертават че близо 100 журналисти е трябвало да напуснат работните си места, са били принудени да го направят, тъй като са засегнали личните интереси на министър-председателя. Става дума за господин Ердоган, когато той все още беше министър-председател на страната. Какво може да направи Европейският съюз, за да се коригира положението? Госпожо Могерини, имате думата за отговор. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Може би ще трябва да групирам някои от поставените въпроси, защото те са сходни или допълващи. Господин Преда. Да, продължаването на процеса на разширяване е в наш интерес и това е и наш дълг трябва да се запази доверието към европейските институции, както и да се стабилизира в по-голяма степен региона. Необходимо е да има повече стабилност, отколкото в момента. Що се отнася до конкретните инициативи по отношение на Турция и Босна и Херцеговина, това са две страни. За Турция първо и в отговор на въпроса, който беше току-що поставен това е една от страните, където процеса на политически реформи би могъл да се подсили в по-голяма степен благодарение на преговорите за присъединяване. Политическото развитие може би е сфера, която не е от техническо естество, тя е политически въпрос. Разбира се, решенията трябва да се вземат с новото правителство и това ще бъде дискусия, която ще водим през едните месеци. Новото правителство в Анкара и новите европейски институции. Те са в период на преход, но считам, че може да върви диалога. За Босна и Херцеговина нещата там в голяма степен ще зависят от предстоящите избори. Бях през юли в Сараево, за да представя заедно с върховния представител Какво да... Ашуре, ке... Euh, euh, Програма за растеж. Ние очакваме Босна и Херцеговина да представи една добра кандидатура. Необходими са задълбочени реформи и трябва да се намери начин различните общности да живеят заедно в съгласие. Малко са регионите в Европа, където ролята на Европейския съюз би могла да бъде толкова ключова, както в Западните Балкани, в частност в Босна и Херцеговина. Ще мина на италиански, за да отговоря на въпроса на господин Панцери. Напълно съм съгласна с анализа, който направихте. Имиграцията, правата на човека, сигурността са три фактора, които са тясно свързани, като се има предвид е, конфликтите в е, близост е, до границите на Съюза. По въпросите на правата на човека и предотвратяването на конфликти, тук ще бъде обърнато особено внимание. Как да се засили сътрудничеството между държавите членки, не само по отношение на Средиземноморския регион, но и Африка, да се види какво се случва не само вътре в Либия, но в по-широкия регион, защото тя е само един коридор, през който преминават хора. Мнозина от тях имат правото на търсене на обежище. Те са преобладаващо от Африканския рок и от Сирия, където има нестабилност справянето с последиците е в правомощията на външния министр в голяма степен. Считам, че това, което трябва да се направи, е да, силим, да засилим сътрудничеството си с страните на транзит и в частност с Либия на този етап. Надяваме се, че в скоро време ще се създаде стабилно управление в е, Либия. Освен това, трябва да се укрепи сътрудничеството ни с Марокко и Тунис. Колкото и да е трудно, ние трябва да се опитваме да тушираме конфликтите и да защитим правата на човека. Всичко това изисква ресурси. Необходима е храна, необходима е вода. Трябва да създадем атмосфера в Африка и в други части на света, така че хората да не предприемат рисковани пътувания за себе си и децата си в търсене на по-добри условия на живот. Що се отнася до липсата на сигурност, вие споменахте съвсем уместно въпроса за тероризма и за чуждестранните бойци, които тръгват от, от Европа. Те могат да бъдат италианци, французи, белгийци, британци, няма значение. Те са европейски граждани. Как да се деблокира въпроса за името на бивша Югославска република Македония? Зная какъв е официалният отговор, че се водят преговори, бяха положени усилия наскоро от представителя на ООН през месец юли, който посети Македония само няколко дни след моето посещение там. Това не доведе до особени резултати. Впечатлението ми е, че трябва да има по-голяма политическа воля. Може би ще е необходимо и по-голямо европейско участие за разрешаването на проблема. Това е особено важно, тъй като във вътрешен план на ситуацията може да тръгне в посока, която да се окаже не най-добрата, освен ако не се предприемат верните ходове. Надявам се, че като председателство ние ще можем да инициираме действия за предвижване на този въпрос напред. За Албания знаете, че Италия приветства решението, взето от съвета през месец юни. Виждам връзка и за голямото албанско мълцинство на територията на бивша Югославска република Македония. Албания е държава, която през последните месеци показа силна воля за провеждане на реформи. Решението на съвета от юни даде очевидно тласък на тези реформи. Диалогът между Белград и Прищина също е въпрос, в, по който Италия има нужният опит. Надяваме се да имаме положителен ефект. Когато обсъдих столиците, обсъдих въпросите с а, двамата лидери в Косово, в Прищина. Имаше някои въпросителни относно а, ръководството. Ще видим как ще се формира там правителството. Но установих, че а, има силна политическа воля да се подновят а, разговорите и да се надгражда на това, което вече е постигнато при предходни разговори. Като италианско председателство ние ще направим опит да се улесни регионалния диалог по тези въпроси чрез организирането на тристранна среща с участието на Италия, Албания и Сърбия през едните месеци. Знаете, че Италия има много добри отношения с държавите от е, този регион. По въпроса за Кипър. Считам, че може би ще има положителни развития предвид на новите газопроводи. Надяваме се такива положителни стъпки да се предприемат едните месеци. По въпроса за Йордания. Аз споменах Йордания заедно с Ливан в встъпителното ми изказване. Това е една от страните, която е най-силно засегната от конфликтите в този регион. Посетих Ливан и Йордания през месец юни, посетих беженските лагери. и наблюдавах огромния натиск, под който са поставени. За общностите, близост до които са разположени тези беженски лагери. Това е риска за правителствата на тези страни, това е социален риск. Но Йордания, искам ясно да заявя, е стабилна държава. Това трябва непрекъснато да го повтаряме. Имах е, разговор с колегата ми от Йордания и той ми каза, че имат е, една рецепта за недопускане на идил да пресече границата им. Той каза, нашето общество не желая и не е готово да предостави пространство на подобна организация. Антонио Панцери спомена някои от нещата, които могат да променят ситуацията в бъдеще. Йордания е един от тези случаи. Стабилността на обществото и на политическите институции е най-добрата противоотрова за проблеми, свързани с сигурността. И разбира се, ние трябва да подкрепим и укрепим Йордания. Говорих за това с господин Балцани. Мисля, че на 8 август обсъдихме тази тема. Говорихме и за необходимостта за подкрепа на кюрдския регион – с оглед на предизвикателството и Дил. Трябва да кажа, че не е добра идеята за провеждане на референдум. Казвала съм го и преди. Ние трябва да работим за единството на Ирак. Като започнем с кюрдите и след това и с други групи в страната, тук ни трябва точно и за това правителство в Ирак, което да представлява тези различни групи е, в Европа. Ето Йордания има своите институции, но в Ирак това може да стане единствено, ако правителството представлява всички. Разбира се, сега трябва да се действа неотложно, проведохме дискусия и в италианския парламент на 20 август. Решихме, че трябва веднага да се изпрати военна техника и подобни решения взеха и други европейски страни, разбира се в рамките на решеното от Европейския съюз. Но така или иначе, тук е важно да спрем най-вече заплахата плахата от ИДИЛ и възможността Ирак просто да се разпадне като държава, нещо, което ще бъде много опасно политически. Необходимо е точно за това да има правителство в Ирак, което да представлява всички граждани – сега нека поговоря за Либия. Отново преминавам към италиански язик. Ще отговоря и на въпроса на господин Панцери, но първо нека кажа, че е, за мен ще бъде удоволствие по време на една бъдеща среща да поговорим по-задълбочено за Либия – така или иначе, ми се струва, че дискусията си струва, тъй като Италия има ясни приоритети за своето председателство и тук не става дума само за границите, за нещо много по-важно – хуманитарния подход. Ние като европейци трябва да защитаваме интересите на всички в региона. И тук нямам предвид единствено своите отговорности като министър на външните работи а, за нещо много по-голямо. Когато обсъждаме Либия, трябва да имаме предвид вътрешната обстановка, проблемите със сигурността, и размириците в Триполи. Много внимателно наблюдаваме какво се случва там, опитваме се да водим диалог, работим и с други европейски органи. Освен това, помагаме и на пратеника на ОНЕ. Но принципно също така се опитваме и да окажем всякаква помощ на европейските и конкретно италианските граждани, които се намират в тази страна. Трябва да работим за диалога и не бива да забравяме, че на 25 юни в Либия беше избран парламент. Предполагам, че това ще бъде страната, с която ще водим диалог. И така се надявам да се стигне до по-голяма стабилност на институциите, увеличена сигурност. Но е много важно да се разговаря с съответните представители на институциите. Да се работи и в рамките на самата страна. Разбира се, и Либия трябва да отчете голямото предизвикателство тук. Трябва да се включи цялата международна общност, не само италианското председателство или Европейския съюз. Тук е необходимо да помагаме с каквото можем за да се намали напрежението и да се свият тези въоръжени действия. Няма съмнение, че това е важно за съседните страни. Наскоро посетих Кайро, знам, че Либия води разговори със своите съседи. Тук няма как да не се отчете регионалното измерение. Понякога ние като че ли забравяме това по-голямо измерение. Да не говорим за големия проблем с сухопътната граница на Либия. Не само морската, която е важна за нас. Ето защо съседните на Либия държави имат интерес да се стигне до плавен преход – няма да е лесно, но се надяваме наистина да стигнем до някакво подобрение и тук ще помагаме институционално. След това съвсем накратко, нека премина към въпроса как да се борим най-добре с ИДИЛ. Мисля, че до някъде отговорих на този въпрос виждаме, че до някъде се дава помощта, която е неотложна, но що се отнася до конкретния отговор, той може да бъде само политически. За Сирия на неофициалното заседание на външните министри проведохме такава стратегическа дискусия. Говорихме за това как да подхождаме към проблемите, не само да решаваме отделните кризи, а изобщо да мислим за Близкия изток, от Турция до Египет. Има цял огромен регион, който е нестабилен и затова трябва да мислим как да подходим, как да приложим регионалната перспектива – Струва ми се, че тук трябва да излезем с инициатива, защо не и европейска инициатива за улесняване на диалога между страните в региона. Самата аз съм на мнение, че борбата с ИДИЛ трябва да се води убедително и в Сирия. Това е свързано и с САД. След това имаше въпроси за Русия, Украина. Господин председател, ако ми позволите, Обикновено председателите са много мъдри. Вчера нашия президент Галк отбеляза 75 годишнината от Втората световна война. Така или иначе, той каза следното, цитирам го на италиански, тъй като с това разполагам. С конфликта в Украина Русия преустанови партньорството си с Европейския съюз. Ние бихме искали обаче да се върнем към стабилността. Ето това е ситуацията в момента. Стратегическото партньорство свърши. Това е ясно. И това беше изборът на Москва на първо място. Виждаме последиците, които са много далеч от договореното първо в Женева, след това в Мадрид и след това преди няколко дни в Минск на срещата между Порошенко и Путин, за която допринесе и Европейския съюз, между другото. Така че ясно е, сега не говорим за партньорство. Но ако, както и господин Гао каза, какъв е нашия бъдещ интерес? Трябва ли да помислим как отново да говорим за партньорство с Москва? Струва ми се, че самата Москва направи този въпрос невъзможен – е, понякога се говори за мен, задават се въпроси дали съм проруски настроена или не, но аз се опирам на италианската програма тук и обяснявам записаното в нея. Елмар, вие също говорихте за Украина и стигаме до основното предизвикателство, което е как да помогнем на Украина сега. Как да помогнем на демократичния процес, на президентските избори, защото така или иначе тези избори се проведоха. Знаем, че това не беше лесно, но се проведоха. Вчера заседава и групата за контакти и мисля, че това са много положителни неща. Но как да се работи на място, да, това е проблемът. Напрежението няма да изчезне след ден-два. Но, ако говорим за военна намеса, мисля, че всички сме съгласни, не бива да се търси военно решение на кризата, Добре, може би не сме всички съгласни, но поне съветът е на това мнение. Може би парламентът не, макар че аз много бих се притеснила, ако пък всички в парламента 100% защитават едно и също мнение. Това не е хубаво за парламента. Но ако се опрем на заключенията на съвета, виждаме, че е необходимо да се намери бързо убедителното политическо решение. Същевременно предстои и срещата на върха на НАТО, четвъртък и петък. Аз също ще участвам там в качеството си на външен министър. За мен е важно да сме сигурни, че източните партньори на НАТО, извинете господин председател, че излизам от контекста на срещата, но е важно източните партньори с граница с Русия да получат нещо повече от писмени изявления. Така или иначе ще спра до тук. Знам, че това не е темата, включена в представянето на италианското председателство. Благодаря. Благодаря ви. Имаме същия брой желаещи да направят изказване. Много ви моля обаче, нека всеки да се придържа към една минута като продължителност. Господин Пленкович, благодаря ви. Господин председател, искам да поздравя госпожа Могерини с нейното назначение и сега два кратки въпроса. Първо, управлението на кризи и драматичната ситуация в Украина – Както виждаме, там нещата стигат много по-далеч от нашите разисквания за мирно решение, защото хората умират всеки ден. Необходима е промяна на политиката. Както виждаме, на украинска територия има руски военни, беше анексиран Крим, заплашена е териториалната цялост на Украина, Какви са мерките изготвени след срещата на върха? Бихте ли ни казали дали има някакъв напредък и в тристранните срещи между Украина, Русия и Европейския съюз? Също така, според вас как трябва да се тълкува адриатическата политика с оглед на разширяването? Благодаря. Благодаря, господин председател, господин Хауит. Аз говоря от името на социалистите и демократите. Много се радвам, госпожо Могерини, че сте от нашето политическо семейство. Важна е и нашата роля в Близкия изток, както и вие споменахте, Босна, вие говорихте и за правата на жените и изобщо правата на човека – Що се отнася до Ирак, Сирия и ИДИЛ, искам да попитам италианското председателство доколко активно ще работи и с други арабски страни, за да се търсят регионалните решения. Говорихте за оказване на натиск върху управлението в Ирак, за да са представени всички групи. Какви са надеждите ви тук? Дали може да се осъществи реална промяна? Подкрепям и казаното от вас е, за Украина, е, за падналия самолет на полет МХ-17. Мисля, че е важно наистина да има неограничен достъп до мястото, където е паднал самолета, но също така трябва да се види и каква роля може да изиграе Европейския съюз. Благодаря ви, господин председател. Господин Юрик, искам да се върна на въпроса за Ирак и Сирия. Вие говорихте за необходимостта от ново правителство в Ирак. Това е много важно. Освен това, трябва да се помисли и за сигурността на християните, защото имаме шиити, които са мнозинството в Ирак, имаме кюрдите, имаме тюркмените и също така християните. Трябва да се мисли за сигурността на различните християнски общности, когато обсъждаме отношенията си с бъдещите правителства на Ирак. Моят въпрос е дали сте говорили за този проблем с иракските си колеги и съответно с кюрдите, защото това е голям геополитически проблем. Необходимо е да проявим солидарност при тази хуманитарна криза. Благодаря. Ниц, благодаря ви, госпожо министър. Добре дошли. Искам да ви поздравя от името на групата. Надявам се, че всичко ще протече добре през едните месеци. Благодаря ви че много изчерпателно говорихте за разискванията на неофициалната среща на външните министри. Същевременно ме интересуват отношенията с САЩ по отношение на всички кризисни точки, които споменахте. Ирак, Сирия, Близкия изток, Русия и Украина – Ясно е, че САЩ са много важен партньор. Бихте ли обяснили дали тук са взети някакви решения и дали смятате, че разговорите с администрацията на Обама са достатъчно ползотворни? Благодаря ви. Благодаря ви. Шевалос. Аз вече получих отговор на въпроса си. Благодаря ви. Не Шерис не присъства. Господин Килър. Благодаря ви. Госпожо външен министр, виждаме как пред очите ни се променят границите в Европа и не се изпълняват поетите задължения, докато ние само реагираме. Ето, пред очите ни имаме ново нахлуване в Украина – Можем да се придържаме към търсенето на политическо решение, но ако правим само това, господин Путин ще изпълни целта си по един или друг начин. Не е ли дошъл момента да заявим ясно, че когато се навлиза в територията на европейска държава, това е сериозен проблем. Не само да се говори за намеса. На второ място, можем ли да бъдем сигурни, че ще се прекрати всякаква търговия на оръжие с Русия, че няма да се допуснат никакви вратички? Благодаря ви, господин Пикола. Госпожо външен министр, хубаво е, че говорихте за разширяването, но при Босна и Херцеговина няма никаква промяна. Разбира се, в самата страна има политически мат, но при Босна и Херцеговина нямаме същия проблем, както при Украина и Русия. Въпреки това, страната е важна за европейската сигурност. Каква ще е перспективата за такива страни след октомври 2014 година. Изпълнението на решението по делото Сейвич Финци и така нататък. Аз подкрепям вашето решение да се търси политически елемент при намирането на решение. Госпожа Фортига благодаря ви, госпожо външен министр. Много изчерпателно представене. И за това и въпросът ми ще е кратък. Аз чух вече доста от отговорите. В качеството си на външен министр а и в бъдеще, може би, вашите посещения винаги привличат огромен медиен интерес. Възнамерявате ли в скоро време да посетите Киев и ако да, какво ще бъде посланието ви? Така или иначе, нашият проблем не е Украина и Русия. Знаем, че едната страна е агресор, а другата защитава населението си. Thank you, Chair. <clears throat> Madam Minister, I understood that... Господин Аустревичиус, госпожо външен министър, Доколкото разбирам, при възможност вие бихте променили италианската програма. На 25 първа страница сигурно бихте заличили търсенето на стратегическо партньорство с Русия. На второ място имайте предвид, че никой не е навлязъл на територията на Русия. Никой не е заплашил Русия. По-скоро руските бутуши тъпчат украинската земя. Русия е агресор в Украина, докато Украина все повече сътрудничи с нас. Но дълго време на вашата веб страница на италианското председателство 24 юли, например, 2014 година, едно от последните изявления преди лятната вакансия, не беше оповестено нищо във връзка с отношенията с Русия или Украина. Затова, моля ви, кажете ни, кога разговаряхте за последен път с министър Лавров? Мисис Ошелви. Госпожа Ошелви. Или господин, казва председателят. Трудно име за произнасяне, отбелязва той. Иштван се казвам аз, което означава Стефан Иштван. Ойхевари, отбележете името си. Госпожо външен министр, вчера на заседанието на комисията говорихме за глобалните предизвикателства за външната ни политика и председателят предложи да съставим доклад. Аз също мисля, че е добре да заявим по-категорична позиция във външната си политика и по отношение на Източна Европа. Разполагаме ли с необходимите инструменти, за да работим с страните от Централна, от Източна Европа, за да може те да не се оставят на собствените си политики, а да направим нещо заедно. Аз самият съм унгарец от тази част на света, и за това ви питам, вие какво може да постигнете в сегашната си или бъдеща роля? Аз съм и заместник-председател на Комисията по туризъм. Ясно е, че туризмът много допринася за мира, не го забравяйте. Благодаря и успех! Ковачев. Господин Ковачев. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо министър. Два коментара. Първо, Приветствам вашето мнение, че трябва да имаме силна обща позиция. А това е, е проблем. Трудно е понякога да бъдем обединени. По отношение на санкциите и позицията на италианското правителство, искам да попитам е, какво е вашата позиция за Южен поток и Рим. После споменахте за срещата на НАТО на върха. Е, ние ще имаме ли мнение за позицията на Европейския съюз за перспективите на НАТО спрямо Украина. Знаем, че има амбиции в това отношение. Благодаря. Госпожа Албертини. Грация. Господин, извинете. Господин Бертини. Благодаря за ясното представяне. Също искам да ви пожелая много успехи във вашата работа. Много се радвам, че във ваше лице в италианската и европейска външна политика се налага едно младо поколение. Надявам се, че ще внесете и свеж полъх и динамизъм в тази политика, защото ние ще имаме и нужда да преодолеем и известната пасивност, която се сблъсквахме в миналото. Така че смятам, че ще имате един много важен принос. Въпрос. Отново по въпросите на, с Русия. Там положението е много сложно. Ние трябва да бъдем много твърди е, в отношенията си към тях. Трябва да бъдем изключително стриктни в това, че трябва да се запазва териториалната цялост на Украина – но същевременно трябва да обсъдим една много деликатна стратегическа един деликатен стратегически акцент, а именно изолацията на Русия в антизападните тежнения. Това може да има своето отражение в Китай. И в такъв смисъл сега в Украина се предвижда да се провеждат е, парламентарни избори. И като че ли правителството там действа главно по съображение да запазва репутацията си за изборите. Следващият оратор. Благодаря, благодаря за вашето присъствие днес. Е, поздравления за назначаването ви. Съгласен съм с вашата позиция за Средиземноморието и за Европа като цяло. Смятам, че е изключително важно да наблюдаваме какво се случва в момента в кризисните страни. Новините никак не са добри, като имаме предвид какво се случи вчера и онзи ден. Миналата седмица бе прията резолюция на ОНЕ. Искам да подчертая, че италианското председателство игра много важна роля Трансатлантическите отношения, това също е елемент от вашето председателство, вие не ги упоменахте, но ми се иска да чуя малко повече по този въпрос, т.е. какво ни чака, примерно по споразумението за търговия с щатите. Благодаря. Ана. Аз оценявам вашите позиции, госпожо министър за Ирак и Сирия. Споменахте, че Европейския съюз трябва да търси регионални подходи и да улеснява регионалните ния диалог. Вие готов ли, ли сте да предложите на съвета различен подход на сътрудничество? И предупреждение за Катар и Саудитска Арабия, за ролята им, а за Либия? Специалният представител на ООН, аз го харесвам много какво може той да направи, което, което нашия специален представител не можа? Проблема е, че там няма желание за координация. Не можем и да наложим на страните да имат координация. Така че какво, какво може да се случи в Ливия? Има, има неща, които действително изискват от страна на Европейския съюз да има координирани действия. Чефри Ван Орден. Благодаря. Благодаря. Поздравления, госпожо Могерини, за назначаването ви. Считате ли, че е умно да се мисли за по-нататъчно разширяване на Европейския съюз, след като има свобода на предвиждане, след като има достатъчно прилагане на реформи за борба с борба с престъпност, организираната престъпност и реформи за съдебната система в съответните страни. Благодаря последните двама оратори сега. Е, Али от Мари. Благодаря, госпожо министър. Три въпроса. Доста теми се повдигнаха. Първо за Близкия и Средния изток. Там е, се надигат исламистите, интегристите, там създават се конфликти между арабския свят и западния свят. Какви инициативи могат да бъдат предприяти в е, така обърнати към е, умерените арабски страни, според вас, за да се преборим или да се борим с засилването на тези тъжнения сред населението? Второ, риска от по-голямо разширяване на конфликта и евентуално прехвърлянето на джихадистите на наша територия. Ние имаме задължение да защитаваме нашите граждани и също така да имаме достатъчно основания за своите политики. Чухме приоритетите на Евро... италианското председателство на Европейския съюз. Какво предстя... смятате да предприемате като конкретни действия за насърчаване на финансовото участие на всички страни, които от време на време искат твърде много, но не дават достатъчно. И трето, що се отнася до разширяването. Разширяването е отговор не само за да не се разочароват страните, но и също да се пренася влиянието на Европейския съюз в е, един свят, който е, става все по-глобализиран и широк. И е, за да имаме економическа и политическа тежест, ние трябва да бъдем и последователни. Какви критерии географски и културни смятате, че трябва да съществуват, за да се оформят, така да се каже, окончателните граници на Европейския съюз? Колеги, следващия път ще искам от политическите групи да дават списък с заявките за изказване. Аз е, е, лично е, вземам списъка от секретарията. Секретарията се старае максимално да вижда вашите заявки. Това е списъка, който съставихме. Не ни е възможно да добавиме повече. Призовавам колегите да се придържат към ограниченията за изказване. Час и половина имахме да се изказваме. Не мога да оставя над 30 души да говорят без да има ограничения. Просто не можем да се впишем във времето. Така че искате да има гъвкавост. Знам, че за пленарните заседания се дават списъци с заявки за изказвания. Ако го направим и тук, нещата ще бъдат много по-прости. Във всички случаи това е единствения начин, по който можем да продължаваме от тук нататък. Много се съжалявам, че, съжалявам, че ще трябва да го направим, но това е. Имате 15 минути до 12 часа. Мога да дам думата на трима души, ако се изкажат само по една минута. И това ще е. Госпожа Теохариус. Благодаря. Аз всъщност първа поисках е, думата и за това се изказах и възмущение, т.е. недоволство. Е, госпожо министър, that everyone believes he was the first one. No, I, That's... Uh, да, човек винаги смята, че първи е поискал думата, но не винаги е така. Искам да ви поздравя, госпожо министър. Имам един въпрос. На 23 юни министра на външните работи на Турция представи един официален документ на една среща в Люксембург, където се казва, че Кипърската република е мъртва. Вчера Ердоган официално се е появил на окупираната територия на Кипър с, на борда на военен кораб. Агресията спрямо Кипър е много видима. Какво, каква е позицията на Италия в това отношение? когато става дума за една за солидарност към член на Европейския съюз, който реално е, е подложен на агресия. Какво правим ние? Моля, оставете ме да довърша. Италианското председателство как ще покаже своята солидарност към тази страна, която е член на Европейския съюз? Сега говориме за Русия, но за Турция нищо не казваме. Поздравления за вашето назначение. Това е господин Пападакис. Смятам, че ще имате успех във всички нови задачи, които ще ви бъдат поверени. Ние следва да се занимаваме с проблеми, които са важни за цяла Европа, не само за южната и част и се надявам, че ще можем да търсим политически е, решения. А, а въпроса, който постави госпожа Теохаро, е, Турция не спазва задълженията си не само към Кипър, но и тези, които е поела към Европейският съюз. Следващия от оратор. Благодаря. Един въпрос имам. Искам да попитам какво е мнението на италианското председателство за економическите санкции прямо Русия и каква е тяхната ефективност? Няколко събития упоменахте, говорихте и за самолетната катастрофа. Но е важно с как говорим, когато говорим за такива неща. Не смятам, че за самолетната катастрофа трябва да твърдим, че е непременно терористичен акт. Интересно ми е доколко смятате, че е реалистично да се завърши процеса за, на присъединяване Many questions. I, uh, how much time do we have? На страните кандидатки. Um, I will... Бяха поставени много въпроси. Ще направя усилия да отговоря на всички. Бихте ли групирали някой от тях? Да, ще го направя. Господин Пленкович ме помоли да дам по-актуална информация по пакета в събота беше взето решението на съвета. Вчера се срещна, заседава Корепер. Комисията ще направи окончателно предложение по пакета до утре и решението ще бъде взето до петък. Това са етапите, които са предвидени. Както вече подчертах, комисията иска да се подсили пакета от мерки в четири сектора, които бяха вече споменати. Що се отнася до формулировките, аз изцяло споделям формулировките, които са предложени в заключенията на съвета. Там се говори за агресия и за анексирането на Крим. Благодаря, че споменахте инициативата за Адриатически съюз. Това също е от особено голяма важност. Споделям казаното от вас, господин Халит, относно важността за осигуряване на достъп до местопроисшествието на полет МХ-17. Обединеното кралство, Холандия, Италия също допринесе с един експерт. Международната общност има отговорност да се направи нещо и от политическа гледна точка също. Вие, както и някои от останалите изказали се, споменаха за ангажирането на арабските държави във връзка с случващото се в Ирак. И регионалната рамка, свързана с конфликтите, които засягат Сирия, Ирак, други страни имат отражение върху Европа. Считам, от ключова важност да, да признаем съответните държави като регионални сили, започвайки от Египет, страна, която игра много положителна роля относно събитията в Газа. Това беше резултат също на инициатива, предприята от италианското правителство, от италианското председателство и от други страни. Аз бях в Кайро точно на следващия ден, след а, започване на сухопътните операции в Газа. Лоран Фабиус а, също беше там същия ден или на следващия ден. Имаше европейска инициатива, и се настояваше Египет, както и други страни, да поемат ангажимента и да се потърси дипломатическо решение за прекратяване на военните действия. Но това беше само началото. Мисля, че трябва да съберем регионалните сили, да седнат на масата на преговори, някои вече го правят, заместник е, външния министр на Иран, се срещна с заместник е, външния министр на Саудитска, Саудитска Арабия. Това може би не беше отразено в е, медиите, но за нас това е важен сигнал. Също воденето на преговори по ядрените въпроси бях в Сирия, това също е от ключова важност. Искам да благодаря и да поздравя Кати за отличната й работа през последните месеци при воденето на тези преговори, които надявам се да доведат до положителни резултати до месец ноември. Ролята на Арабската лига също е изключително важна не само за региона, но и за Либия. Редовно разговарям с всички външни министри от арабските държави, както и с генералния секретар на Арабската лига, тъй като считам, че е необходимо да имаме ежедневни контакти, да обменяме информация, да обменяме гледни точки, да следим динамиката на събитията и да видим по какъв начин може да се улесни диалога и намирането на решения там относно сигурността на християните в Ирак и не само в Ирак. Да, разговарям с външния министр на Ирак, както и с колегата ми от Ватикана. Италия има специални отношения, поне от географска гледна точка. Имаме тесни контакти с Ватикана. Ще кажа какво раз, разговаряхме с Uh, je m'excuse, je n'arrive pas à prononcer <laughs> son nom. Je Папа Франциско не е италианец, но той е, е много близо до италианците. Става дума за защита на правата на човека, на мълцинствата, не само за християните. Това е въпрос, който е важен както предвид на случващото се в Ирак, както и в други части на света. И представлява особено предизвикателство – както казах и по-рано. Но става дума като цяло за опазване на правата на човека. Освен християните, има и мусулмани, които са засегнати от драматичните събития. Трябва да отчитаме заплахата, която представлява ИДИЛ. Хората трябва да имат право да живеят свободно на своя територия. Считам за важно да се подчертае това. Беше поставен въпрос за отношенията с САЩ. Разбира се, партньорството ни с тях е особено важно – И това не се отнася само за моменти, когато сме заобиколени от е, кризи, които са толкова драматични по своя характер. Ние споделяме обща стратегическа визия и поддържаме непрекъснат контакт. По въпроса за трансатлантическото споразумение – Трудно е да се постигне нещо конкретно, защото предстоят средносрочни избори, междинни избори в САЩ. За италианското председателство е много важно да се ускорят преговорите в максимална степен. Аз съм убедена, че както и италианското председателство като цяло, че това не означава, че Европа има да играе по-малка роля в управлението на кризи. Това е в наш интерес. САЩ също искат от нас да бъдем по-силни, да имаме по-силна реакция по отношение на кризите, така че е добре да работим заедно. бившият ми колега, от, с който сме работили заедно в рамките на парламентарната асамблея на НАТО. През февруари, макар и в различно качество, аз бях в Киев само 10 дни след като поех функциите на външен министр. Може би се спомняте това. По време на председателството посетих за пръв път Киев срещнах се с президента Порошенко, с Юлия Тимошенко и с други лидери. И не е случайно, че първото ми посещение в качеството ми на външен министр беше именно в Киев. Остана обаче в голяма степен незабелязано. Не зная дали това се дължеше на посланието, което сме правили към медиите. Знаете, че начина на комуникиране, комуникиране в различните държави е доста различен. И така, с удоволствие по време на италианското председателство отново бих посетила Киев. Разговарям почти всеки ден с колегата ми Срещала съм се с а, а, моя колега няколко пъти. Министър-председателя Ренци се срещна с Порошенко три пъти вече по време на нашето председателство за последен път а, миналата събота. И ние поддържаме много тясни взаимоотношения с приятелите ни от Украина. За уебсайта ни. Съжалявам за това. Аз самата не съм имала никаква лятна вакансия, но може би уебсайтът е бил във вакансия. Аз не го следя всеки ден, трябва да го призная, ще се опитам да влизам в него по-често. Дали бих променила програмата на председателството? Както казах от самото начало, програмите на председателствата се изготвят предварително. След това се случват различни събития. Както казах в самото начало, ако видите програмата на ОССЕ, кризата в Украина въобще не се споменава, макар че това е организация, която работи много активно по тази криза. Бих променила нещо в програмата, именно изречението на 20 пълна страница, където се говори за Русия като глобален партньор за справяне с предизвикателствата. Да, можем да кажем, че тя е стратегически играч, независимо дали ни харесва или не, но тя вече не е наш стратегически партньор. В бъдеще Ще се радвам, ако Русия избере да бъде отново наш стратегически партньор. Надявам се, че това отговаря на вашия въпрос. Вие също ме запитахте, кога за последен път съм говорила с Лавров. Вчера той ми се обади, за да ме поздрави с назначението ми. Аз все още съм външен министр на Италия. И по време на нашето председателство през тези 6 месеца ще имаме още много възможности да водим разговори, както сме го правили след агресията в източна Украина. Ситуацията в Украина и в Русия е такава, че не можем да твърдим, че нямаме проблем в Украина. Не става дума за проблем с ръководителите на страната, а по-скоро проблем с конфликта, който се развива на нейна територия. Относно какво предстои след изборите в Босна и Херцеговина, надявам се хората там да знаят какво предстои. За мен е важно е, да се намери начин да се проведат реформи, които да са от полза за гражданите. Това е от особена важност за периода след изборите. Ето защо аз високо ценя инициативата за растеж която се представи в парламента в Сараево и очаквам да работим и след изборите за постигане на напредък. В отговор на въпроса, който беше поставен, дали е разумно да се продължава с процеса на разширяване, аз считам, че бях пределно ясна Ние се придържаме към член 49 от договора. Не е необходимо да допълвам нещо повече. Това е ясно показва, че процеса на разширяване може да продължи, защото той има води до преобразование в съответните страни. И това имаме предвид, когато говорим за разширяване. Аз вече споменах Южен поток. Има силна подкрепа за Южния коридор. Мисля, че това е важно да се разнообразят източниците на доставки. Този проект беше замислен в различно от настоящото време. Мисля, че е важно да има диверсификация но следва да се изпълняват както техническите, така и политическите условия. За мен това е най-големия въпрос. Както вече ви казах, многократно сме обсъждали с колегите от Украина. Знаем, че проблемът не е чисто технически, а по-скоро на настоящия етап е от политически характер. Беше поставен също въпрос за последната резолюция на съвета за сигурност на ОНЕ, номер 2174. Ние бяхме съвносители на тази резолюция, наред с други страни. Важно е, защото въпроса се разглежда в рамките на системата на ООН. Вие попитахте какво точно се променя, като променяме постоянния представител. Мисля, че Опита за урегулиране на трудната ситуация в Рибия в рамките на системата на ООН, е, това е промяната, тъй като това е опит да се гарантира една визия не юг-север, а една глобална визия. Както и при други кризи, ние искаме силен ангажимент от страна на съседните държави. В момента, надяваме се поне, че в Либия може да се постигне такава координация, която беше по-трудно постижима без това да бъде под егидата на ООН. Мисля, че нашия представител а, свърши добра работа, но можем да извлечем полки също от а, неговия опит. Той ясно подчерта това, когато се обсъждаше миналата седмица резолюцията в съвета за сигурността. А вчера обсъждах този въпрос че той може да разчита на подкрепата на всички страни а, като, като специален а, пратеник не само в Либия, но и при посещенията извън а, Либия, които са също толкова важни. Връщайки се сега към въпроса ви за регионалните сили, аз разговарям с външния министр и на Иран, и с външния министр на Катар. Мисля, че е важно да се водят разговори с всички. Надявам се, че отговорих на всички въпроси и не съм пропуснала никой. Ако съм пропуснала някого... Bella presidenza italiana, complimenti. Herzlichen Dank. Много ви благодаря. Искате ли да отговорите на бележката без микрофон? Господин Бургецио, ще имаме среща в италианската делегация и ще проведем своето обсъждане, ако желаете. Благодаря ви. Ах, може би трябваше да говоря немски, казва председателя, но ето и аз се обърках вече. И тъй, много ви благодаря, дами и господа. 27 се бяха записали за изказвания. Мисля, че госпожа министър отговори на всички въпроси, така че нека и благодарим. Това беше добра иллюстрация на политическия процес такъв, какъвто трябва да бъде. Ще се видим с госпожа Могерини и на изслушването. Още веднъж искам да й благодаря, че прояви такава готовност и че отговори на всички въпроси. Това беше чудесна дискусия. Сега да преминем нататък в дневния ред. Много ви моля да напуснете залата тихичко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 Nederlands. Ladies and gentlemen. Уважаеми дами и господа, вече е време да продължим заседанието си и съответно да се заемем с следващата точка в дневния ред, а именно обмен на мнения за кризите, по-конкретно в Ирак и в Украина. За южното съседство ще говори госпожа Ибашкова. Всъщност, извинете, госпожа Ибашкова е нашата ръководителка на делегацията на ЕС в Ирак. Тя ще говори първа. А колегата, който отговаря за Украина, съм сигурен, че няма нищо против да я изслуша и да прави кавалерство. Нека ви напомня, преди 6 месеца в тази комисия ето бях си подготвил текст, казва председателя, но няма да го чета, защото нямаме време. Давам веднага думата на госпожа Ибашкова. Благодаря ви, скъпи колеги. Поздравления на преизбраните и на новоизбраните. Аз самата бях член на тази комисия преди 10 години и трябва да кажа, че за мен винаги е удоволствие да се срещаме. Ръководител съм на делегацията в Багдад през последните три години и половина. Какво стана това лято? Имаме нова държава, 110 000 квадратни километри, население 12 до 15 милиона Ежедневно се произвеждат 120 до 150 барела петрол. Има ресурси като зърнени продукти и други. И тази нова държава се нарича Ислямска държава. Ние трябва да си даваме сметка за реалността. Няма да можем да се справим с тази държава без военни средства. Необходимо е да се работи по сушата, необходимо е да се мисли за военни действия по въздух, но разбира се, военните действия няма да са достатъчни, за да победим тази държава. Това, което е от ключово значение е да се подкрепи новото иракско правителство – мисля, че сега има светлина в тунела. Ситуацията е различна от тази, която беше в миналото. В миналото имахме репресия и страх, и страх докато сега три от групите в Ирак работят заедно, за да се съобразят с крайния срок през септември. Това е срок по Конституцията. Ние всички трябва да помагаме на новото правителство. Това е начинът да се надвие и дил. За да стане това, обаче, е необходимо да имаме предвид и сунитското население. Сунитското население е населението на ислямската държава. Често говорим за племена, идил и сунитите, но за жало, скъпи колеги, става дума за едно и също. Затова трябва да привлечем сунитите към нас. Те трябва да загърбят идил. Това е много важно и тук също вие имате огромна роля. Всъщност за ислямската държава най-важен е петролът. Обедена съм, че петролът идва на първо място – и всичко, което вие може да измислите като интелигентни решения, свързани с санкциите при търговия с незаконния петрол, ще е много важно. Моля ви да насърчите парламентарните си колеги от парламентите на Ирак, Турция, кюрдите, Иран и останалите да спрат търговията, защото виждаме редици от камиони, понякога дори до 5000 камиона на едно и също място с цел незаконна търговия с петрол. И за жалост някои от европейските държави също купуват този петрол с цена 12 долара на барел, нещо, което облагодетелства ИДИЛ. Спирането на тази търговия е първото, с което може да помогнете. Освен това, трябва да работите с кюрдския парламент. Кюрдите искат да проведат референдум, да се обявят за независими. Но трябва да имате предвид, че кюрдите също разбраха, когато ИДИЛ ги доближи, че страната им няма да оцелее без международна подкрепа. Същевременно в момента се предоставя оръжие на кюрдите, но това изобщо не е съгласувано. Проблемът е много сложен. 250 хиляди незащитени деца, 150 училища, които няма да отворят вратите си, няма да има учебна година в Ирак, 100 хиляди язиди, които не могат да останат в Ирак и над 1 милион вътрешно разселени които имат нужда най-вече да намерят някакъв подслон от слънцето. Нищо друго няма решение е, толкова голямо значение, колкото да не са на открито и на слънце. Държавите членки помагат. При петрола имаме санкции, но те не се изпълняват. И тук можете да помогнете. Политически ангажимент – като се има предвид предишната диктатура, иракския парламент до сега не е имал кой знае каква роля. Трябва да увеличим неговото значение. Моля ви да ми помогнете, за да окажем тази продемократична подкрепа. Необходимо е да се приемат закони за администрията, за структурирането на държавата, за да може всички граждани да бъдат третирани наравно. И тук се обръщам към вас. Помогнете ми, помогнете ми да помогна на иракския парламент в законотворчеството. На второ място. Ние ще доведем сунити в Брюксел, които са били избрани. Те са легитимните колегите и да се каже на сирийската опозиция. Много ви моля да ги слушате и ако им помогнете, ще ви бъда много благодарна. Съжалявам, че пресрочих времето си с минута и половина. Благодаря. Благодаря ви. Въпроси и коментари господин Танок. Благодаря ви, господин председател. Добре дошла, Яна. Ето ме тук. Много е хубаво отново да ви видя. Ние наскоро се срещахме, вие дойдохте в кабинета ми, аз ви помня и като колега в тази комисия. Трябва да кажа, че принципно аз съм един от първите, които се изказаха по въоръжаването на кюрдите. Германия откликна, моята страна също, но тук трябва координиране. Така или иначе в страната виждаме, че ИДИЛ извършват престъпления срещу човечеството, обезглавявания, масови екзекуции. И това, което много ни пред притеснява е, че има над хиляда европейски граждани, които се сражават на страната на ИДИЛ. От моята страна Белгия, Франция, Германия и други държави членки. Какво показват разузнавателните данни, които можете да споделите с нас? Каква е координацията на ниво Европейски съюз за разпознаване на тези джихадисти, така че да им се от отнемат паспортите. Знаете, че в Обединеното кралство се води дебат за това дали можем да им отнемем паспорта, особено тези, които имат двойно гражданство, за да се отговори на изискванията на конвенциите на ООН. Отнемане, когато принадлежат към терористични групи. В Обединеното кралство искаме да втвърдим нормите, но и в други държави членки се говори за граждани, които се бият в други държави като терористи. Ние имаме своите норми за записване в чуждестранна войска, но какво е идил в случая? Дали е чуждестранна, чуждестранно формирование, как да го третираме? Освен това, знаем, че на място ние подпомагаме иракските сили, кюрдските сили и по въздух, и по суша, и ние, и САЩ. Какво мислите, че ще направи правителството на Алабади? Ясно е, че правителството на Алмалаки беше част както от решението, така и от проблема. Но сега има ли надежда за по-приобщаващо управление, което да стигне и до суните и до кюрдите. Какво мислите и за казаното от президента Балцани за референдума за кюрдска независимост? Нещо обещано на кюрдите 1920 година от Великобритания – аз самият бях председател на групата за приятелство с Кюрдистан. Много от нас подкрепят Кюрдистан. Какво можем да направим, за да подкрепим демографските и светски сили на кюрдите в Северен Ирак? Много ви благодаря, но списъкът вече е затворен. Няма да добавяме нови желаящи за изказване и моля ви, да се ограничите до една минута. Госпожа Алиомари. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да се върна на един от споменатите от вас въпроси – християните в Ирак. Защото виждаме, че срещу тях се извършват престъпления, ние ги заклеймяваме, но трябва да бъдем активни и солидарни. Разбира се, би било парадоксално парламентът да има друга позиция, но ме интересува сегашната ситуация. Какво бихте ни казали за конкретните нужди? На второ място, как можем да окажем защита и същевременно да позволим тези хора да останат в страната си, защото ако те се превърнат в изгнанници, това няма да отговаря нито на техните, нито на нашите интереси. Освен това, ние не искаме страната да става монорелигиозна. Благодаря, господин Хауит. Благодаря. Ние прекарахме доста време заедно на палестинските територии. Много се радвам, че отново ви виждаме и разбира се, сме готови да ви подкрепяме в усилията ви в Ирак. Преди вас разговаряхме с госпожа Могерини е, за регионалния подход и проблемите в Ирак. Разбира се, аз и отбелязах всичко, което казахте и то е много важно. Каква е ролята на Европейския съюз от гледна точка на военната стратегия и консултации? Водят ли се разговори за това? Подкрепям и това, което казахте за работата с сунитите. Принципно отдавна се говори за това, че в Ирак трябва да има по-голямо приобщаване. И накрая Искам да ви попитам как се възприема Европейския съюз в Ирак. Ще е интересно да чуем вашето мнение. Благодаря, господин Нарт. Благодаря ви. Бих искала да ви поздравя, госпожо ми. Тъй като вие направихте доста практическо изложение, без да се впускате в философстване, което рядко се случва тук. Говорихте за петрола, за елементите на конфликта. Същевременно това е част на света, която има граница с Турция. Същевременно минават диамантите от Либерия, от Сиера Леон – Петролът също се превозва с големи камиони, да не говорим, че е необходимо да се извърши рафинирането. Защо обаче Турция си затваря очите при тази контрабанда на петрол? Не прави нищо. А разбира се, това е нещо, което е свързано и с турските интереси. Как може да се сложи край на този вид трафик? Благодаря, госпожа Лузинг. Благодаря ви. Тук съм, госпожо. Хуманитарната ситуация в Ирак е плачевна. Всъщност вчера Amnesty International излезе с подробен доклад, но въпросът е ние какво можем да направим. Господин Танък спомена военните доставки и приветства това, което се прави, но вие какво мислите? дали тази възможност няма да се използва за самозащита. Не знам доколко това е реалистично. Какъв е рискът? Няма ли опасност оръжието да стигне до некогото трябва? И всъщност да бъде използвано срещу тези, които на теория защитаваме. Споменахте бежанците и необходимостта те също да бъдат под закрила, да, те би трябвало да бъдат добре дошли, да им предоставим хуманитарна помощ. Трябва да окажем влияние и върху Турция тук, за да отвори границите си за бежанци и да затвори границите си за някои други не толкова положителни явления. Как, как работите с Турция? Как и оказвате влияние? Danke, Frau Botschafterin, Госпожа Лохбилер, благодаря ви, благодаря и на вас, госпожо посланник. В съвета по човешки права на ОНЕ взе своето решение за ИДИЛ и погасването на правата на човека. Ще има и доклад. Тук е много важно да се работи и със самото гражданско общество в Ирак също така. Въпросът ми е до каква степен вие ще помагате на местното гражданско общество. Освен това, като говорим за ислямската държава, ясно е, че се погазват човешките права, но каква е вашата стратегия за тези права в Ирак? И каква ще е бъдещата политика на ЕС в това отношение? След това – Доколкото разбирам, ИДИЛ искат да установят халифат на цялата територия, която заемат. Това е тяхната цел. Вие говорихте за държавността, но не виждаме голямо развитие в този регион на света. Може би в бъдеще Ирак ще се раздели на три части. Вие как виждате развитието там? Господин Келам. Госпожо посланик, вие наистина работите много добре и много страстно, но въпросът ми е какво се знае за финансирането на ИДИЛ? Вие споменахте търговията с петрол и факта, че някои държави членки купуват този петрол. Бихте ли била по-конкретна, като ги назовете? След това искам да попитам Имаме ли някакви общо европейски решения за спиране на тази контрабанда? На второ място аз съм съгласен, че би трябвало да има възможност правителството да обедини трите основни сили и да приеме закона за амнистията, за да може всички да се чувстват в безопасност. Благодаря. Госпожа Гомеш, благодаря ви, Яна. Искам да ви благодаря и за работата в Ирак. Вие имате опит и познания. Въпросът е, че е трудно да всичко, което бихте искали. Вие работите с хората не само в Багдад, но и е, на други места, предполагам. Искам да попитам точно това. Имате ли възможност да пътувате и страната и смятате ли, че новия премьер ще направи повече, за да спечели умовете и сърцата на сунитското мълцинство, което всъщност позволи това светкавично напредване на ИДИЛ. Освен това, и миналия път говорихме за стъпките по посока на кюрдската независимост, кюрдския референдум. Какви са трудностите в това отношение, къде е идил, къде сме ние и накрая. Може ли да се говори за реална координация между държавите членки, които предоставят военна техника на Ирак? Има ли такова съгласуване между тези държави и САЩ? Поне на политическо ниво. Благодаря. Окей, Будил Севалиос. Госпожа Севалиос. Ще говоря на шведски, ако ми позволите. Струва ми се, че става дума за проблеми, които бяха пренебрегвани, т.е. толкова много проблеми имаше, че някои от тях останаха на страна. Сега разговаряме много за Украина, защото това е един нов конфликт, но си има и други, с които трябва да се занимаем. Говорихте за демократична подкрепа на парламента и останали институции. Аз съм член на парламента на моята страна и съм се срещала с много представители на иракския парламент, на самата страна, на представители на кюрския парламент – и демокрацията не е нещо, което се ражда за една нощ, не може да възникне тук така. Тя се изгражда с, в течение на години и това никак не е лесно. Демокрацията в Ирак, за съжаление, е, е много нестабилна, разводнена, няма свобода на изявленията и други. Е, нищо от това не е ново, но какво може да се направи, за да не се случват подобни неща и на други места? Говорихте и за военна подкрепа. Това може би е важно, но не бива да забравяме колко важно е да има и хуманитарна подкрепа. И това трябваше, е, тя трябваше да бъде отказвана от е, дълго време насам. сам координация, военна подкрепа, да, но как точно ще може да се съчетае това с гражданската и хуманитарната подкрепа? Ние също така имаме задължение да осигуряваме закрила. Uh, just over here on uh, the left, uh, you for your... Тук съм, господин Смит. Тук съм отляво. Благодаря за много така е, страстното ви представяне и това, че ни спестихте всякакви празни фрази. Имам няколко конкретни въпроса по темата с продажбата на незаконен петро. Вие съвсем категорично настояхте ние да ви помагаме и да действаме. Във всички случаи, примерно, ние сме наясно с проблема с конфликтите е, диаманти и незаконни. Но никой не говори за подобна конфликтна търговия с петрол. Диамантите лесно се е, проследяват докато петрола не. Е, страните членки биха могли да се споразумеят за това какво да се формулира като престъпна дейност. Трябва също да се упоменават и, извършителите. Е, имате ли достатъчно данни, кои страни са ангажирани, кои са най-много е, замесени в тази търговия, за да можем да имаме някакви данни в това отношение. Well, Amar is asking me to make it generalized. I can... Ако искате е, много общо да ви говоря, няма да стане съвсем телеграфно. Благодаря за толкова целенасочените въпроси. За мен е много приятно да разговарям с вас. Вие сте наясно е, за какво става дума и когато търся парламентарна подкрепа, това е изключително важно. Е, едно съображение. 55 милиона бежанци има в момента. Най-тежко е положението от Втората световна война насам. И трябва да изпратим ясно послание в Европа. Не бива да си, Европа да смята, че няма да бъде на нападната, няма да бъде засегната. Трябва да е, отворим и джобовете си и страните си за този проблем. Това е, няма друго решение. Християните – Трудно е да се е, отделят е, християните от останалите. В момента, в който примерно те, им бъде осигурено е, убежище само на тях, е, следват атаки. Идил не може да остане в е, Ирак. Е, има е, Язидите биват е, обект на нападения. Така че ако имат възможност да получат защита, те биха се върнали, но как точно можем да очакваме, че ИДИЛ ще ги закриля? Ние трябва да се бориме срещу ИДИЛ и единствения начин да се бориме да ги е, да бъдем победители, да ги да спечелим. Ние имаме нужда да, от международно законодателство – НАТО може би ще е един от начините да даде шанс да се справим с проблема. А всеки, който пита дали може да се получи, да получи защита за християните, това в ислямски халифат не може да стане. В Швеция, Швеция работи изключително много е, за бежанците. Благодарности и огромни насърчения за парламента ви да продължава. Търговията с оръжия, знаете, че е, поне половината от е, държавите членки на Европейския съюз пращат оръжия на кюрдите. Има американски координатор, който уж разпределя тези пратки, но няма никаква гаранция, че те попадат при тях, че не попадат в идил и няма абсолютно никакъв елемент на координация. Утре се срещам с съответни лица и за да започнем да обмисляме поне как да има регистър на това какво влиза в страната. Това е, ситуацията е налудничава, да ви кажа честно. Ние, разбира се, имаме задължение да оказваме закрила, но аз лично нямам дори е, хора, които да ме защитават. Нищо не се е променило в последните пет години. Може би сега е момента да се даде възможност е, нашата делегация да е повече от само трима души на място. Е, сунитите, е, можем да ги търсим, да ги преобщаваме. Има така идеи, добри сигнали, но ние имаме нужда от сътрудничество. Петролът, да, той не е документ, не, не са диаманти, но хиляди, хиляди, хиляди камиони минават. Е, Ирак, Афганистан, Турция, как, трябва да се изпрати съвсем ясен сигнал, че е, ние не сме съгласни с това как е, можем е, да окажем влияние, евентуално просто да се прекрати практиката да се купува този петрол. Не мога да ви оповестя информация, защото тя не е предназначена за общественото мнение, но има достатъчно информация в един доклад, който се нарича доклад за иракския петрол. Там има достатъчно данни. Национално примирение тези кои, от нас, които бяхме на място, вече започват да се получават. Защ... И ние сме наясно, че само самите иракци могат да постигнат националното помирение. Никой от страни не може да го направи. Независимостта на кюрдите. Не дей да, под... да подкрепяте това. Нека да има съответни резолюции за териториите, но сега да се създава нова независима държава, това ще срине целият процес в е, Близкия изход. Те трябва да останат в е, Ирак, защото това е единствения начин всъщност да се гарантира физическата им неприкосновеност. Също има опити да се изграждат нови е, градове за християни, за да бъдат те е, защитени, но е, историята показва, че това не бива да се прави. В момента, в който се създадат градове само с християни, те ще бъдат атакувани. Военна стратегия, да, имаме нужда от нея. Трябва да има координация с щатите. Ние работиме с ООН с генерал Кенеди, който изключително много ни помага в координацията. Има специален пратеник на Обединеното кралство. Опитваме се да ангажираме и европейски държави, но няма законовъстата среда. Имаме нужда от законодателни текстове. В противен случай просто нямаме, сме с вързани ръце. И тук вие можете да помогнете. Мисля, да, контратероризъм имаме съответния координатор от страна на Европейския съюз. Сега разработваме стратегия за Ирак. Имаме много данни за пристигащи е, борци от чужди страни е, в е, страни край Сирия. Ирак също може, се ползва от нашата информация. Би било много полезно да поканим съответния служител, който отговаря за тези неща, да чуем каква информация има от него. ООН се опитва да прави нещо, но много бавно се действа. Аз много съм разочарована от тяхната, от бавността на техните агенции. Те става дума за хуманитарната помощ. Те трябваше да е, оказват помощ, да, дават, да предоставят възможност, отдела, вода, но те не са координирани, затова се наложи и Америка да действа. Твърде бавно, твърде бавно работи ООН трябва да се направи нещо, за да могат те да действат по-бързо. И накрая гражданското общество. Имаме програма за, за тях. Имаме 10 партньора. Около 15 милиона се отделят за тази цел. Има координация. И накрая е, съвета за човешки права на ОНЕ в Женева прие резолюция където се е, предвижда да има мисия е, за установяване на фактите в Ирак. Има, използвайте тази резолюция. Ние, аз участвах в изготвянето и много европейски страни също. Е, иракците са много благодарни на нашата делегация, която спомогна за изготвянето на тази резолюция. Благодаря. Яна. Благодаря, Яна. Както чухте, вие е, се радвате на нашата подкрепа. Коментирали сме тези неща и в миналото необходимостта за средства. Да, да ни бяха много обещания, но те като че ли нищо не променят. Може би това, което е обещано е някъде стои в контейнери, но във всички случаи положението не може да се приема такова каквото е. Европейския съюз не показва много ефикасност в този смисъл. Ние вероятно отново ще трябва да се намесваме. Благодаря за вашите ясни послания и за думите ви. Е, в четвъртък е, ще имаме среща и ще обсъждаме как е, Европейския съюз и ООН успяват да окажат помощ. Положението не е приемливо, защото нещата се развиват много бавно. Е, за Германия беше обявено, че е, за помощта от 50 милиона бе отпусната за примерно няколко дни. А при нас е, минават месеци, 6 месеца, бюджетни процедури, бюрократ. Много често преди да реагираме, кризата или се е влушила, или се е прекратила. Та, разберете ме правилно, хората, които отговарят за това, работят прекрасно, но просто въпросът е, че взаимоотношенията ни в Европейския съюз са такива, освен това и не винаги сме достатъчно видими с това, което правим, което е много жалко. Също така искам да подчертая отново е, че това, което има нужда да направим е може би да седнем да обмислим бюджетните си процедури и евентуално да ги променим, защото парламента и съвета направиха грешка. След комисията Сантер въведоха толкова тежка процедура, свързана с бюджета, с толкова много бюрокрация, че парите се появяват твърде късно. Това е което е проблема. Това не може да бъде така. Когато се, обсъж... Е, се отпускат твърде малко пари, твърде късно, е, просто е твърде излишно. Става дума и за хуманитарната помощ, и за Украина. И сега се задават и избори, примерно и в Молдова, така че подкрепата трябва да бъде оказана сега, не, не по-късно. За това трябва да въведем някаква процедура. Да няма толкова много бюрокрация. Ние просто сме. Ние също парламента сме отговорни за това, защото решението беше взето от нас и от съвета и това не е добре. Смятам, че трябва да направим някакви промени. Предполагам, че ще потърсим начин да се съберем и да е, говорим, защото е, забавянето на помощта е всъщност просто да я хвърляме на вятъра. Това трябва да бъде обсъдено. Но във всички случаи благодаря, Ана, Яна, благодаря, че бяхте тук, благодаря и за изказването ви. Wish me to stay safe because, uh... Пожелайте ми е, да, е, така, да бъда в безопасност. Е, аз е, всеки ден е, се предвиждам с 17 кг е, защитно облекло и каска, за да мога да оцелея. Пожелайте ми успех в това начинание. Благодаря. Сега втората част на нашата дискусия. Господина Пагам е тук. Добре е дошъл. Мисията на ОССЕ в Украина. Господин посланник, добре е дошъл сред нас. Края на юли, началото на август проведохме някои разговори с е, Киев. Направени бяха анализи, които за нещастие се оказаха верни. Петър Балаш е тук от името на комисията. Той отговаря за изпълнението и ще може да ни каже, надяваме се, какво се случва, как се вървят подготвителните работи за групата за подкрепа. Надявах се нещата да вървят по-бързо. Ние имаме желание да ви помагаме, приемете го като предложение, за да можат нещата да вървят по-бързо. Заповядайте, господин Абака. Thank you, uh, благодаря ви, господин председател. Уважаеми депутати от Европейския парламент, за мен е чест да говоря пред вас днес. Аз се връщам от Киев от средата на април. Аз съм ръководител на специалната мисия за наблюдение в Украина в качеството ми на главен наблюдател. Специалната мисия за наблюдение в Украина се базира на ценностите и ангажиментите, поети от ОССЕ. Целта е да се насърчи мира, стабилността в Украина. Мандатът, който получихме от държавите членки, има две измерения. Първо, да извършваме наблюдение и да съобщаваме за това, което сме наблюдавали, както и да улесняваме диалога на място. Нашата мисия е също да играем водеща роля в подкрепа на украинските власти, както и на местните общности в осъществяването на мерките за деескалация на напрежението. На 17 април имаше съвместно изявление в Женева от САЩ, Европейския съюз, Руската федерация и Украина. Ние също приветстваме целите, заложени в съвместната декларация от Берлин от месец юли. В този контекст ние се сътрудничим с тристранната контактна група, в която участват представители на Руската федерация на Украина. Целта също е да се постигне деескалация и устойчиво прекратяване на огъня. Ние приветстваме тристранните срещи, проведени неодавна в Минск, които бяха също реализирани с помощта на Европейския съюз. 230 души имаме, които извършват наблюдение в 30 места – те са от различни държави членки, включително от Европейския съюз, Северна Америка, Руската федерация, Кавказ и Централна Азия. Наблюдателите са с различна квалификация, но имат необходимият опит – те предлагат точна информация за ситуацията, свързана с сигурността, както и за инциденти. Те събират факти и регулярно съобщават безпристрастно и прозрачно за случващото се. Нашите наблюдатели имат ежедневни контакти с местните, национални, регионални власти. Те са в контакти с гражданското общество, с етнически, с религиозни групи, с представители на населението. Имаме широка мрежа от контакти с всички ангажирани в конфликта, което ни позволява да извършваме наблюдения в региони, които не са лесно достъпни. Това ни дава възможност да, да улесняваме международната общност в осъществяването на редица задачи предвид на ситуацията на място. Ние също улеснихме освобождаването на задържаните в славянска наблюдатели, най-вече от Германия. Както и на техните сътрудници от украинска страна. Всички те бяха освободени. Що се отнася а, до разбилия се а, малайзийски самолет, ние също работихме за улесняване на достъпа на холандските а, и други представители до мястото за да могат да бъдат извършени нужните разследвания. Ние също предоставяме различна помощ на международната общност в такива области, като наблюдение на прекратяването на огъня, изграждане на доверие. Нашите дейности се разширяват, когато бъде реализирано прекратяване на огъня. Ние разчитаме и на нашите наблюдатели, както и на експерти, след като бъде постигнато прекратяване на огъня. Осигуряваме също нужната подкрепа чрез военни съоръжения. Нашите бъдещи мисии ще включват мерки като облегчаване на диалога на национално, на местно ниво, оправомощаване на гражданското общество и по върховенство на закона. Целта ни е да подкрепим една плуралистична, демократична Украина. Нека да ви запозная с констатациите, които сме направили благодарение на наблюдател... наблюдението. Ние Обръщаме внимание на населението в западната част на страната. Целта е да се постигне диалог бяха проведени а, три кръгли маси на национално ниво. В последствие на това ние наблюдавахме влушаване на ситуацията със сигурността в източната част на страната. Бяха завзети публични сгради, полицейски участъци от незаконни въоръжени групировки. Насилието започна около незаконните пропускателни а, пунктове близо до Донецк и Луханск, които бяха контролирани от въоръжени групировки, както и от други нередовни части, като Донецката Народна република и Луханската Народна република. Влушаването на ситуацията със сигурността засегна и нашата мисия. Осем от нашите наблюдатели повече от месеца бяха задържани от една от въоръжените групировки която беше активна в източна Украина. Okay. So, I want to... Искам да подчертая следното. Имаше сериозно оглушаване на ситуацията със сигурността в страната. Имаше много жертви, както сред военните, така и сред гражданското население. Всеки ден загиват хора, защото боевете се засилват. През последния месец Средно по 36 души загиват е, на ден. Много от хората напуснаха Донецк и Луханска. 200 хиляди в Донецки, около 250 хиляди в е, Луханск. В е, ежеседмичния ни доклад ние наблягаме на човешките права, хората са подложени на обстрел, на отвличания и на други нарушения на човешките права. Тези въпроси са свързани в участи с зоните, където се извършват боеве с украински батальони. И така ние наблюдавахме първоначално политическа криза, която прерасна във въоръжен конфликт, довел до хуманитарна криза. Близо 200 души, 200 хиляди души са вътрешно разселените лица. Читам, че международната общност трябва да отдели повече внимание на тази група вътрешно разселени лица и да им помогне в по-голяма степен. Трябва да също да се обърне внимание на унгарското, на румънското, на словашкото и други малцинства в Мариупол. ние насърчаваме вътрешно-украинския диалог за разрешаване на неоставащите проблеми. За нас е важно запазването на целостта на страната. Ние насърчаваме мира, стабилността и сигурността в Украина. Започването на нов процес на базата на мирния план на президента Порошенко, демократичния процес, и изборите от през октомври са важни стълбове за бъдещият мирен дневен ред. Стабилността и нормализацията в Украина е в наш интерес, както и в интерес на всички съседни държави. Много от заинтересованите страни сега работят с подкрепата на международната общност за стабилизиране на страната. Председателството на ОССЕ прикани всички страни към преговори. Ние считаме, че мирно разрешаване на конфликта е възможно. Надявам се, че всички европейци, включително Европейският съюз като цяло, трябва да продължат своите усилия, за да може Украина да бъде нормализирана. Специалната мисия за наблюдение ще направи всичко по силите и в подкрепа на тези усилия. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря ви, господин Апакан. Думата има първият член на парламента за въпрос. Има спор между, между Русия и Европейския съюз, предизвикан а, от а, Русия относно това дали Украина трябва да подпише или не споразумение за търговия с Европейския съюз или да се присъедини към Евроазийският съюз. но това е нещо доста тривиално на фона на това, което наблюдаваме в момента. Това, което наблюдаваме е един конфликт, който беше възможен но да бъде избягнат. Но сега няма да се спираме на това откъде тръгна конфликта. Наблюдаваме военното положение, влушаването на коментарната ситуация и трябва да видим какво може да направи Европейския съюз да подкрепи Украина. Първо, това трябва да бъде широка политическа подкрепа да се водят разговори с руското, руските а, лидери. Неодавна се проведе среща на върха в Минск, където бяха представени както украинският президент, така и госпожа Аштън, представляваща Европейската комисия. Имаше дискусии в редица области, на... в тристранен формат. Европейския съюз осигурява сериозна финансова помощ за Украина, както а, чрез програми за стабилизация в рамките на МВФ, в рамките на които бяха предоставени 70 милиона а, евро, както и допълнителна помощ, която идва от допълнителни източници от европейските институции. На следващо място от април Европа, Европейския съюз реши едностранно да започне прилагането на споразумението за свободна търговия и да отвори своите пазари за украински стоки. за да се преодолеят наложената забрана от страна на а, Русия върху износа от украинска страна. Видяхме какво се случи, случва а, с доставките на газ за Украина. Това става ключов въпрос предвид на наближаващата зима. И на последно място, но не е по значение – беше създадена група за подкрепа на Украина, чийто ръководител съм аз. Основната цел на тази група е допринесе за прилагането на споразумението за асоцииране да се осигури нужната координация както между държавите от Европейския съюз и международната общност в по-широк план. Ние имаме също експерти, които подпомагат на Украина в тези трудни времена на преход. Ако ме попитате за резултатите, които сме постигнали в Киев, позволете ми първо обаче да кажа, че Ръководителите на Украина са изправени пред сериозни проблеми поради ситуацията в страната и това, което наблюдаваме в отношенията между Украина и Русия. Ние се опитваме да помогнем в максимална степен на Украина да промени ситуацията. Необходимо са вътрешни реформи, необходима е трансформация, която няма да се случи без сериозни реформи. Ние посетихме Киев с мои колеги, ежедневно имаме контакти с правителството и президентската администрация в Киев и осигуряваме подкрепа на Украина. Нашата група за подкрепа вече е изцяло а, сформирана. И тя работи на пълни обороти по изпълнение на предвиденото в а, споразумението за асоцииране. Председателят. Има още шестима души, които искат да вземат отношение. Тъй като трябва да преминем към гласуване на бюджета. Ако няма бюджет, няма да има пари. Така стоят нещата. Госпожа Кълниете. Господин Порошенко има мирен план. Има ли изгледи за неговото изпълнение? Още нещо. Всички тези военни действия, цялото страдание може да окажат влияние върху резултата от предсрочните избори. На трето място как законодателството може да се използва за подготовка на реформите в Украина. E, Господин Бачитис. Благодаря ви. Днес говорихме за някои от проблемите в Украина както и за хуманитарната помощ. Но там ситуацията се променя ежедневно. Ето вчера дори Путин спомена, че не е изключена ядрена война. Струва ми се, че трябва да се отнасяме много сериозно и сме изправени пред важния въпрос. Украина започна реформите преди около десетина години. Източното партньорство трябва да се доразвива, но днес получаваме нова информация. Виждаме, че има проблеми с поразумението за асоцииране. Нека ви напомня разговорите с Русия и Украина в миналото, които бяха положителни, но средата на 2008 година Русия промени своето поведение. Ето сега вече има и намеса на въоръжена сила. Какви ще са последиците? В крайна сметка, Втората световна война започна горе-долу с ходен сценарий. и Конфликтите бяха горе-долу същите. Украина се бори днес не само за своята територия, но и за тази на Европейския съюз. Muchísimas gracias, señora Pacán y señor Balas, por su exposición. Господин Иглесиас, много ви благодаря за изложенията. Колегите вече се изказаха и представиха и становището на групата. Беше споменат сталинизма. Аз не харесвам нито сталинизма, нито господин Путин. Европейският съюз е против разполагането незаконно на военни части, но не бива също така да има и неонацистска терминология. А това са фактите, всъщност. Вие споменахте един от основните ни съюзници, САЩ. Нека ви напомня дипломацията на Трума, нека ви напомня това, което стана на времето в Египет. Но ораторът е прекъснат, тъй като пресрочва времето си. Thank you, Chair. Uh, it's not surprising. Благодаря ви, господин председател. Няма нищо странно в това, че страстите се разгорещяват. Както и един от колегите каза, наистина тук вече е, стигаме до ситуация на война между държави. Същевременно разбираме ролята и на ОССЕ, трудна е тяхната мисия на място – но има нещо, което не ми е съвсем ясно. Може би ще ми го обясните. Имам чувството, а и докладите на съвета го споменават, че ако няма контрол на източните граници на Украина, няма възможност и за трайно прекратяване на огъня. Как може да се постигне това? Благодаря ви, господин Пленкович. Благодаря ви. Господин Балаш, какво е финансовото състояние на Украина според вас, като се има предвид и вътрешното разсеване на хора, хуманитарната ситуация? Доколкото разбирам, вие използвате формулировките на ОССЕ, но мисля, че вече формулировката вътрешен въоръжен конфликт не е много адекватна какво се прави, за да се спре агресията на украинска територия? Thank you. Uh, we are aware of 5,000 Russian regular army благодаря. Доколкото знаем, в Украина има 5000 руски войника. времено се говори само за нахлуване Кога това нахлуване се превръща във война обаче? На второ място военното ембарго за Русия. Смятате ли, че трябва да се продават кораби като мистра на Русия, докато тя води война? Освен това, няма ли тези кораби да се окажат именно в ръцете на тези, които контролират военните? Благодаря. Три кратки въпроса. Първо, може ли да потвърдите това, което каза говорителя на председателя на ОСС, че по-настоящем няма руски войски в Украина. На второ място докъде се стигна с разследванията на сваления самолет. И на трето място каква е връзката между производството на оръжие в Украина и доставките на оръжие в Русия? So, uh, first of all about the uh, EU effort първо, е, за помощта на ЕС за реформи. Ясно е, че тук условията за предоставяне на помощ не са кой знае колко благоприятни, но правителството на Украина напредва има големи предизвикателства, разбира се, но се надяваме, че ще се ускорят административните стъпки. Разбира се, всичко това е много скучно. Остава дума за съставане на нови институции, обучение на персонал, но без това няма как да се промени страната. Това насърчаваме през цялото време. И това са и вътрешните ни кампании, но така или иначе условията не са лесни. На второ място говорихте за източното партньорство. Най-общо казано се надяваме, че то може да се развива заедно с Русия. Съгласен съм с господин Бълчитис от 2009 година с е, създаването на Митническия съюз имаме радикална промяна. Разбира се, проблемът не е, че в този съюз не могат да се включат и други страни. Проблемът е, че Русия не може да си представи този съюз без Украина. Украина не иска да се присъедини. Въпроса на господин Пленкович. Нека кажа, че според украинското правителство, военните разходи възлизат на около 1 милион евро. Това са непланирани разходи, огромна сума за страната. На второ място хуманитарните разходи на трето място тези за възстановяване. Трудно е да ви дам точна цифра, защото ежедневно Имаме промяна на ситуацията, нова нужда от възстановяване и ново строителство. Едва когато всичко това спре, ще можем да направим оценка на нуждите. И тогава ще започне и възстановяването. Следим ситуацията, но за жалост е твърде рано да се направи оценка. Благодаря, господин Апакан. Благодаря за въпросите. Те са наистина много актуални. На първо място, процеса на демократизиране на президента Порошенко напредва по посока на парламентарните избори, които ще бъдат важни – те са важни за създаването на едно демократично общество в Украина. Виждаме, че украинското правителство насърчава реформите в страната. По отношение на границата между Русия и Украина, ние работим по проект за безпилотно наблюдение по въздух. Освен това, разбира се, искаме и прекратяване на огъня. Но тук подготовката е свързана най-вече с осигуряване и наблюдение на границата. Междувременно увеличихме присъствието си в Мариупол. Нашите групи се опитват да стигнат по-далеч на север, където сигурността е намалена. Бъдете сигурни, че ще направим всичко по силите си за да допринесем за демократизирането на Украина. През идните месеци се надявам мнение на прекратяването на огъня, контрол по границите, особено източната, и патрулиране по суша, както и безпилотно наблюдение по въздух. Това трябва да стане в рамките на 6 до 8 седмици. След това по полета МХ-17 тук работим заедно с украинските власти и холандските власти, както и тези на Малайзия и Австралия. Работата продължава, както знаете. Имаше и въпрос за инцидента миналия май в Одеса. Тук се води разследване. Според мен ценностите и принципите на ОССЕ могат да бъдат само от помощ при намирането на решение на украинския проблем. Много ви благодаря. Бих искал да ви пожелая успех. Господин Апакан, освен това, поздравете и своите служители в Украина, защото тяхната работа е много опасна моля ви да им благодарите от наше име за това, че поемат риска. Разбира се, че конфликтът не е вътрешен. Той е конфликт с Русия, и като че ли понякога руските войници и танкове се губят някъде из украинската територия. Но така или иначе в Украина има правителство, то е легитимно, и е определено след парламентарни избори. Сега преминаваме към гласуването. Искам да благодаря на преподавачите, които ще останат с нас малко по-дълго. Параграф 1. За, против, въздържали се, отхвърля се. 3. За, против, от... приема се. 3 отпада, параграф 4 за, против, възражали се, отхвърля се 5. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 и 7 и 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 не отпада, уточнява секретарията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 за против въздържали се приема се и цялото проекто становище с измененията електронно гласуване. Моля гласувайте. <laughs> Die Abstimmung ist fast geschlossen. <laughs> Die Край на гласуването. Но ето още има, които влизат за гласуване. Край на гласуването. Приема се 51 за, 10 против, 2 въздържали се, честито на докладчика. Уважаеми колеги, нека предложа следното, ако нямате възражения да гласуваме анблок предложенията на докладчика. Съгласни ли сте? Може ли вашите предложения да гласуваме анблок, освен ако нямате възражения? Съгласни ли са всички? Петдесет за, против, въздържали се, приема се. 59 до 17 за против въздържали се приема се. Следващото 50-75 до 78 за против въздържали се отхвърля се. 50-18 за против въздържали се отхвърля се. 50 50-19 и 20 за, против, въздържали се, приема се. 50-69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50, да, виждаме, че вие предлагате нещо много практично. За съжаление не се чу, нямаше микрофон. 95 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към нулите, но 0 за, против, въздържали се, отхвърля се 96 за против въздържали се приема се, 23 за против въздържали се приема се, 71 и 72 заедно с 68 приема се не отхвърля се, поправя се председателя 11, които са за първите цифри за против въздържали се, отхвърля се бележки за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. За, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 до 31 21 до 28 приема се, 99 за, против, въздържали се, приема се, 29 за, против, въздържали се, приема се, 17 за, против, въздържали се, приема се, не отхвърля се, извинете, 30 и 31 за, против, въздържали се, приема се, 09 за, против, въздържали се, приема се, 66 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 63 три за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. Осемдесет и пет за, против, въздържали се, приема се. Деведесет и четири, сусно изменение за, против, въздържали се, приема се. 94 и после 13 за, против, въздържали се, приема се 55-57 за, против, въздържали се, приема се 67 за, против, въздържали се, приема се 91 с устно изменение за, против, въздържали се. Нека проверим. 91 91. 50, 91. Край на гласуването. Тридесет и седем на двадесет и седем и трима въздържали се. Деветдесет и две за, против въздържали се. Нека проверим. Мисля, че имаме мнозинство, но нека проверим. От социалистите някой гласува в повече. Господин Хауит, направете нещо. Твърде много социалисти. Край на гласуването. Нека гласуваме отново. The vote is open. Начало на гласуването. Край на гласуването. Тридесет на 32 двама въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 10. За против въздържали се приема се. 38. За против въздържали се приема се. 65. За против въздържали се приема се. 40. За 49 можем да ги гласуваме заедно? Не, не искате. Добре. gesprochen Sie können nur sicher sein, dass Sie immer verloren hatten. So oder so bei jedem Verfahren. 40 dafür. Така ще сгубим 40 за против въздържали се. Приема се 41 за против въздържали се, 42 за против въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 4-4 за, против, въздържали се, приема се. 4-5 за, против, въздържали се, приема се. 4-6 за, против, въздържали се, приема се. 4-7 за, против, въздържали се, приема се. 4-8 за против въздържали се приема се. 4-9 за. Против въздържали се приема се. 0-4 за. Против въздържали се приема се. 9-3 за. Против въздържали се приема се. 0-0 за. Против въздържали се приема се. 0-1 за. Против въздържали се приема се. 8-8 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 9-6 за, против, въздържали се, приема се. 5-6 за, против, въздържали се, приема се. 0-2 за, против, въздържали се, приема се. Може ли да гласуваме блок измененията на докладчика? Добре. Не. 0-2 за, против, въздържали се, приема се.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 Значи можехме да ги гласуваме на блок, защото беше ясно мнозинството. Благодаря. Е, сега приятен обед и ще се видим днес по-късно в различна зала с посланиците. 10 Minuten hat es gedauert. Hm? 10 Minuten sind wir